Sì. Колеги, колеги. Уважаеми колеги, нека да заемем местата си. Илия Анан, la Terrera frappée Strasbourg en pleine ville, alors même que le Parlement se réunissait en science. Както Знаете, имаме и пленарно заседание и трябва да кажа, че си спомняме за мъртвите, защото имаше един атентат, който ни удари по време на а, пленарните ни сесия. Искам да припомня Антонио Мегалици, италиански журналист, който беше в Страсбург, за да покрие новините от Европейския парламент. Партош Пьотър Оран Онести, който е от полски происход, жител на Страсбург. Камал Нагбант, собственик на гараж. От афганистански происход, живеещ в Страсбург. Паскал Верден, пенсиониран. Самарн, турист от Тайланд. Тероризмът не се интересува от националността, не се интересува от това с какво вероисповедание сте, какъв социален статут имате. Той засяга цялото общество. Изправени пред а, насилието в Европа, трябва да останем обединени, единни, за да защитим свободата, ценностите и принципите, върху които почива Европейския съюз. Нашето уважение и солидарност – отива при всички жертви, техните семейства, приятели, Страсбург и целия френски народ. Предлагам едноминутно мълчание. Мерси. Започваме работа. Поиска думата госпожа Шаранцова. Заповядайте. Благодаря, председателю. Ще говоря на чешки. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, преди началото на днешното ни заседание искам да припомня жертвите на вчерашните ужасяващи събития, които се случиха в Чехия. В университетската болница в Острава влезе човек, който е въоръжен и изби 6 човека. Това са хора, които няма да се върнат в семействата си. Една трагедия, която не биваше да се случва. Споделям мъката на опечалените и искам да ви помоля също да изразим своите съболезнования. Благодаря, госпожо заместник-председател. Госпожа Лици, заповядайте. Добър ден, господин председателю. Уважаеми колеги, искам да ви благодаря за това, че, отделихте, че ми отделихте малко време, защото искам да отбележа памета и работата на един човек, един италянец, който е от моя регион, който беше бащата на програмата Еразъм т.е. той е побратим на тази асамблея. Това е Доменико Ленардуци. Той почина миналата седмица на 86 години. Сигурно си представяте, че оставя една огромна празнина в семейството си, защото е много силен мъж, пълен с инициативи, амбициозен, но той оставя и много на Европейския съюз, защото това е един общ проект, истински проект, проектът Еразъм. Макар, че политическите ни позиции често ни отдалечават, тази тема трябва да ни събере. За това бих искала да отбележим неговата личност. В друг момент, когато преценим, направихме го в комисията Емпъл. Знам, че други колеги също се изказаха и са съгласни, че трябва да изразим съболезнования на неговото семейство, на неговите деца, на неговите внуци. Искам да изразя съболезнования и ние лично също страдаме за неговата загуба. Отново казвам, искам да го припомня, защото това е бащата на програмата Еразъм. Благодаря. Възобновявам сесията на Европейския парламент, която бе прекъсната четвъртък, 28 октември. Ноември, извинете. Протоколите от тази дата са на ваше разположение. Има ли някакви бележки по тези протоколи? Ако няма, то тогава протоколът може да се смята за прият. Сега някои съобщения. След като Добравка Шуица, Адина Йоана, Валеан и Никола Шмидт станаха членове на Европейската комисия, ние отбелязваме, че техните места вече са празни и са овакантени от 1 декември. Компетентните органи от Харватия ме уведомяха, че госпожа Главак ще замести госпожа Шуица от 1 декември 2019. Компетентните румънски власти ме информираха, че в Европейския парламент е избрана е избран господин Нистор, който ще замене, замени госпожа Валеан от 2 декември 19 година. Компетентните люксембургски власти ми съобщиха за избора на Марк Ангел в Европейския парламент, който ще замени господин Шмидт от 10 декември 19 година. Желаем на всички добре дошли. Имам предвид на новите колеги. Искам да ви припомня, че имат пълни права на депутати в парламента, в неговите органи могат да участват. Всичко това е записано в устава на парламента. Преминаваме към дневния ред окончателния дневен ред, който е фиксиран на 28 ноември по 156 член от устава, ви е раздаден. Има ли някакви искания за изменение на дневния ред? Групата на зелените поиска дискусията за декларацията на комисията да приключи с резолюция, която да се гласува през януари. Първата ни сесия през януари. Давам думата на господин Ламбъртс, който ще излезе с предложението на зелените за тази резолюция. Благодаря, господин председател. Днес са много важни времена. Това е първото политическо действие на новата Европейска комисия. Действие от особено значение за всички политики на Съюза. Радвам се, че комисията избра да представи тези данни предварително на парламента. Трябва на нашия парламент да отговори на съществения текст на комисията, също със значителен текст, чрез резолюция, която очертава виждането на парламента по общото предложение на Европейската комисия. Ще имаме възможност да се произнесем по всяка една от инициативите на комисията, това се разбира от само себе си, но е важно да представим общо виждане по един общ проект. Затова предлагам да се изготви тази резолюция за първото пленарно заседание през януари. Е, Има ли някой против, който иска да се изкаже? Има ли желащи да се изкажат против това предложение? Добре, Нека да гласуваме с дигане на ръка. Кой е съгласен с предложеното от господин Ламбърт? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Дебата, който ще проведем днес, ще приключи с резолюция, който, която ще бъде гласувана с първата сесия на януари. И така, това е дневния ни ред. И сега преминаваме към изявление на комисията Европейски зелен курс. Благодаря на председателката на комисията Фондер Лайен. Благодаря ви отново за това и е, заповядайте. Благодаря, господин председател. Преди две седмици дадох едно обещание на парламента. Аз ви обещах моята комисия да не губи време. И ето, само две седмици по-късно, ние сме тук пред вас с нашето предложение за зеления курс на Европа. Европейските граждани поискаха от нас решителни действия срещу климатичните промени. Европейците направиха така, че се чуе техния глас в улиците и в е, по време на изборите. Заради това сме ние тук, пред вас, заради тези гласове представяме толкова амбициозен зелен курс на Европа. Днес ние им казваме, ние чухме вашия глас ясно и ето отговора ни. Уважаеми депутати, през юли, веднага след моята номинация, аз поставих климатичните промени в основата на моите политически приоритети – вие одобрихте с гласуване програмата. Аз ви обещах, че в нея климатичните промени ще заемат централно място. Днес с Франц и целият колегиум представяме на вас и на европейците нашите идеи за зеления курс. Ние сме тук и защото имаме нужда от вас. Това предложение не е края на работата, а началото на един общ път, по който ще се движим напред само с вашата подкрепа. Уважаеми депутати, това не е просто нашето виждане за един климатично неутрален континент. Това е пътна карта с мерки. 50 конкретни мерки за Европа след 2050 година. Ще отнеме повече от 30 години, за да се стигне до тази цел. Знаем, че тази пътна карта ще трябва да се развива и адаптира с времето. Това ще е дълъг и тежък път, несъмнено. Но от нас зависи да определим темпото, да не оставим никой настрани. Знаем, че всичко е осъществимо и ние сме решени да увенчаем усилията с успех заради тази планета и живота на нея. Толкова много европейци градове, представители на бизнеса ни показват пътя. В петък много от най-големите инвеститори в Европа призоваха Европейския съюз да приеме максимално бързо климатичен закон за климатична неутралност през 2050. Бизнесът иска този закон. Той твърди, че така ще получи увереност, за да може да взима дългосрочни решения за модерни инвестиции. Става въпрос за отчетност и надежност – това е съставен елемент, съществен съставен елемент от нашия зелен курс, а именно предлагането на първия климатичен закон в Европа. В него ще има ясни правила, за да могат новаторите и инвеститорите да планират дългосрочните си инвестиции. С него ще се осъществи един отговорен и надежден преход към климатична неутралност. През лято ще представим нашия план за засилване на емисиите ни, за намаляване на, на амбициите ни за намаляване на емисиите ни. Няма да оставим в ръцете на съдбата постигането на целите за 2300 година. Ще направим една оценка да видим къде трябва да сме внимателни, къде трябва да сме по-дръзки. Искаме да бъдем максимално амбициозни и реалисти. Всичко това ще е готово своевременно за КОП-26 в Глазго до година. Европа ще служи за пример на останалите, но ние се нуждаем от по-амбициозна многостранна програма за целия свят. Разбира се, всеки континент трябва да намери своя път – това е съвсем разбираемо, но целта трябва да е една и съща за всички. Положителните промени трябва да се възнаграждават, да не им се пречи. Ние искаме да защитим планетата си. Приветстваме промените в начин на производство. Ако дружествата инвестират в зелени, чисти технологии, ако опазват околната среда, не може те да се изложи на нелоялна конкуренция от тези, които замърсяват най-много. Ето защо ще има един механизъм за корекция на въглеродната граница в пълно съответствие с правилата на СТО. Уважаеми депутати, Европейски зелен курс не опира само до емисиите. Става въпрос да се стимулират иновациите, Става въпрос за качеството на хранителните продукти, за модерната форма на мобилност, за разкриването на нови пазари и стопански дейности в цяла Европа. Зеления курс на Европа е нашата нова стратегия за растеж. Това е един нов тип стратегия за растеж, която дава повече, отколкото взима. Това е стратегия за растеж, която е, се грижи повече за всички. Компании от целия континент вече превръщат зеления преход в добри стопански възможности. Някои преобразуват пластмасови отпадъци в модерни мебели, Фермерите използват данни от сателитите, за да се адаптират към климатичните промени батерии, направени в Европа за електрическите автомобили, вече се превръщат в реалност. Ние трябва да инвестираме в потенциала на Европа за иновации. Преди 70 години се инвестираше в въглеща и стомана. Това бе част от едно историческо помиряване и економическо чудо. Днес инвестираме в възобновяеми източници – в алгоритми. Зеления курс опира до това да помирим нашата економика с планетата, да помирим начина на производство и на потребление с планетата и да опазваме околната среда, в която живеем. Това е в основата на нашия зелен курс. Уважаеми депутати, точно преди една година в Катовице се проведе глобалната конференция на климата КОП-25. Повече от век този, повече от век този град е център на изкопаемите горива, а сега се превърна в трета глобална столица за борба срещу климатичните промени. Преходът, който е извършен, не е станал за един ден и не е бил безболезнен. И нашия зелен курс няма да се реализира за един ден. Той ще изисква доста усилия. Но това е правилното решение. Както в Катовице, преходът ще доведе до по-добри, по-здравословни работни места, до по-чисти и по-малко замърсени градове, до по-високо качество на живот за европейците – но този преход ще изисква време, солидарност, насърчаване. Ето защо още през идната година ще предложим механизма за справедлив преход, който ще съчетава публични и частни средства, Европейската инвестиционна банка ще оптимизира целият процес, като идеята е да се постигнат инвестиции на стоеност 150 милиарда евро за идните 7 години. Това ще е плацдарм за тези сектори и региони, които трябва да наваксат. Всеки в Европа може да е част от тези промени. Прехода не касае само големия бизнес. Това е възможност за фермерите, от Лапландия до Южна Италия. Приоткриват се традиционни култури, вдъхва се нов живот на селските региони. Европейския зелен курс ще бъде на страната на фермерите. Той ще се погрижи за невероятното природно наследство на Европа. Той ще опазва биоразнообразието и ще установява синята економика. Но ние, институциите, които служим в интерес на гражданите, също трябва да преминем от думи към дела. Това ще направи и комисията. Трябва да видим какво ще е отражението на тази промяна в ежедневния ни живот. Как да осигурим устойчивост, какво ще е отражението на тази стратегия за сградния фонд, за управлението на отпадъците, за пътуването, за използването на хартия и така нататък. Днес в колегиума ние си поставихме за цел комисията да стане климатично неутрална до 2030. Приканвам парламента и съвета да направят същото. Това е предизвикателство, но нека да го направим заедно. Нека да насърчаваме активното гражданство. Нека да работим с преподавателите, защото нашите деца не са пасивни наблюдатели, те са активни участници в това начинание. Нашия зелен курс ще е на тяхна страна и ще е за тях, а също и за всички тези, които са готови да се впуснат в това начинание. Уважаеми депутати, трябва да се мобилизира цял континент от малките до големите общини – всички институции на европейско равнище, всеки член на моята комисия ще участва, всяка една държава членка, всяка комисия в парламента. Всъщност, нищо няма да е възможно без вашата помощ. Нуждаем се от амбициозна нормативна уредба, от 7 годишен бюджет, който да е на висотата на предизвикателството – Днес представяме зеления курс на Европа в парламента. Утре ще го представя пред съвета, а по-късно Франц Тимерманс ще го представи пред КОП-25 в Мадрид. Нека да се впуснем заедно в това начинание. Уважаеми депутати, някои казват, че цената на този преход е прекалено висока. Нека да не забравяме каква е цената на бездействието. It is rising by the year. Тя расте ежегодно. Над 5 милиарда евро годишно струват наводненията. Годината губи, е, економиката губи годишно близо 10 милиарда заради сушата. Фермерите плащат висока цена и това е едва началото. Само, че ние можем да се противопоставим на този процес. Крайно време, но не е прекалено късно. С този план за действие цената на прехода ще е напълно устойчива. Много европейци вече предприемат мерки само преди една година никой не можеше да си представи, че милиони хора ще излязат на улицата. В подкрепа на климата. Гражданите използват чиста енергия. Учените разработват технологиите на бъдещето. Семействата ни се отказват от пластмасови изделия, избират храна местно производство. Нашият европейски зелен курс е за тях. Той е амбициозен. Идеята му е да е справедлив, той е изготвен в Европа, за Европа и трасира пътя към климатична неутралност през 2050. та Европа винаги е давала най-доброто от себе си, когато е работила съвместно като съюз. Ние даваме най-доброто от себе си, когато работим заедно и се целим високо. И с този зелен курс ние се целим високо. Европейците ни призовават да оглавим промените. Сега е време ние да се отзовем на този призив. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Сега ще изслушаме политическите групи. От името на НП, госпожа Деланге, заповядайте за 3 минути. Yes, you, And... Благодаря, господин господин председател. Благодаря и госпожо председател за това, че представите пред нас днес визията, намеренията, плановете на Европейската комисия във връзка с зеления курс. ЗНП, ние, които обединяваме по народните партии, мотивацията ни е пределно ясна. Ние не сме собственици на тази планета. Тя ние сме взели под найем и се грижим за нея за следващите поколения. Това налага още по-тежко задължение да я защитаваме. Това не е само някакъв нов курс или договореност, това е обещание пред нашите деца и внуци. Е, говорих, е, представата на Европейската комисия говори за човека на Луната днес. Права е, защото е, цели, които са толкова трудно постижими, вдъхват повече кораж. Ние трябва да сме поколението, което ще промени нещата. Остават ни само едно-две десетилетия. За нас от НП е ясно, че е, човек не може да качи мъж или жена е, на, на, на Луната, да постигне недостижимото е, чрез данъци и такси. Ние го правим, като обединяваме най-добрите и най-умните. Ние е, въвеждаме е, нови, новаторство, нови е, открития. Нека Европа да бъде континента, който ще развие альтернативно, раз, разработи альтернативно гориво за самолети. Нека ние да сме континента, който ще е, произвежда е, стомана е, с ниско съдържание на CO2 в производствения процес. Нека това са посоките, в които трябва да се движим. Е, и разбира се, трябва да го направим, без да изоставяме никого, е, вече бе казано, да не стоварваме бремето върху тези, които най-малко могат да си го е, позволят. Работики с нашите фермери, с горските стопани, които всъщност са над 3 четвърти от повърхността на континента, ние наистина трябва да търсим решенията на проблемите. Ние трябва да им гарантираме справедлива цена за продуктите, както и международно конкурентно способност. Трябва да го правим, като сме последователни. За НП е ясно, че амбициозната политика за климата и интелигентна промишлена политика трябва да вървят паралелно. Един зелен курс бед една добра, един добър е, е, договор е, не могат за, няма да постигне, да се доведат до нищо. И накрая трябва ни равнопоставеност, както казахме. Да сме сигурни, че в други части на света или действат самостоятелно, или се съобразяват с общите правила. Съгласни сме с посоката, която се чертае пред нас. Поделяме амбицията, но работата, по, която ще ни доведе до там, едва сега започва. Трябва да съчетаваме много умело визия, перспектива и практическа стратегия. Надяваме се комисията да направи това. Благодаря, давам думата на госпожа Гарсия Перес от името на социалистите и демократите. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, госпожо председател. Благодаря. Сега имаме възможност да започнем нова сфера за Европа. Европейската комисия, благодарение на изключителната работа на Франс Тимерманс, подава нещо повече от предложение. Това, което се представя днес, е нов модел за растеж. Целта тук е да се преобрази Европейския съюз, да стане той по-справедлив, по-благоденстващ, който да отговаря на изпитанията на климатичните изменения. През ноември ние обявихме климатично извънредно положение за социалистите и демократите. Това не са празни думи. Не, това е едно предупреждение, което изисква извънредни мерки. Зеленият курс показва пътя, който трябва да бъде пропътуван от Европа и света, за да променим всичко. Трябва да се промени парадигмата, да спрем да използваме изкопаеми горева и да постигнем климатично неутрална Европа до 2050. Ако искаме да го постигнем посредством справедлив преход, трябва да работим по три стълби. Първо, зелен стълб дневният ред 2030 година на ООН, както и целите за устойчиви развитие трябва да бъдат изпълнени. Радваме се, че предложението вписва в европейския семестър целите за устойчиво развитие. В случая след това говоря и за климатично законодателство за постигане на неутралност прямо климата. Втория стълб е червения стълб, социалното измерение на този зелен пакт. В зеления курс имаме нужда от истинско такова социално измерение. Това може да стане посредством социален стълб, който ни дава възможност да променим економиките си, но никой да не бъде изоставен. Хората, които са в унеправдано положение, не могат да бъдат оставени назад. И накрая финансовия стълб. Той е този, който ще даде възможно да се реализира този курс или не. Комисията казва, че ще са нужни 260 милиарда евро годишно, които са допълнителни инвестиции. Тоест, имаме нужда от МФР, която да е поне 1,3% от БВП, за да постигнем и целите си за намаляване на въглеродния окис. Търговската ни политика също е една отлична възможност да изнесем нашите екологични стандарти в чужбина. И казваме, че трябва да бъдат да се отговори на исканията на милионите хора, които излязаха по улиците, за да се борят с климатичните изменения. Тези милиони са готови за тях. Ние, социал-демократите, също сме готови. Въпросът е Нашите лидери и другите политически сили готови ли са да отговорят на тази промяна, да я посрещнат? Трябва да бъдем, защото е време да се действа. Благодаря. От името на Обнови Европа, председателят Чолуш, заповядайте. Господин председател, госпожо председател, господин заместник председател, колеги, съобщението за зеления курс е началото на един процес Европа да се движи по правилния път за борба с климатичните промени. Успехът зависи само ако превърне предизвикателството във възможност за гражданите и за бизнеса. Ако тръгнем по този път, Европа ще е надежден и взискателен партньор – ние обявихме климатична криза и искаме зеления курс да е основен приоритет. Ако искаме той да генерира възможности, не трябва да добавяме бюрокрация към бюрокрацията. Зеления курс не трябва да даде нова бюрокрация, а до нова динамика в обществото. Трябва да се движим с бързи темпове, но трябва и да се впуснем в широк дебат в Европа и да наберем подкрепа за този проект. Първо, промените изискват да определим ниво на амбицията в бъдещия климатичен закон и оценката на въздействието се превърне в стандарт. На второ място, прехода към въглеродно неутрална економика е и ще бъде предизвикателство за мнозина от нашите стопански сектори и работници. Това ще е свързва с сериозни инвестиции, творчество, солидарност, за хората в сектора, изправени пред най-сериозните преобразования. Трето, двояк подход дигитализация е от нещо много важно. Тя ще ни осигури инструментариум за смягчаване на климатичните промени. И на четвърто място не трябва да противопоставяме традиционните политики, а трябва да ги модернизираме. ОСП и кохезионната политика могат да изпълнят новите политически амбиции. Амбицията на зеления курс трябва да се вписва в политически реформи. Очакване е едно сериозно предизвикателство, което касае цяло поколение, но мисля, че ние можем да го превърнем във възможност – за обновяване. Най-тежкото е не само да се поставят амбициозни цели, но да се намерят практически решения за тяхното постигане. Обнови Европа е готова да бъде един решителен, активен член в този процес. Името на зелените господин Ламберт. Скъпи колеги, ние се, сме доволни, радваме се, че новата комисия поставя е, зеления курс в центъра на своята политика и е една от първите си приоритети е, нормално е, е сега е, в началото на този мандат програмата и плана да са доста схематични. Разбира се, ще трябва да видим обаче тези добри намерения дали ще се превърнат в конкретни факти. Няколко неща са важни за целта. Първо, трябва да направим всичко, да обещаваме, е, да е, е, сведем затоплянето до градус и половина. До сега ние не сме правили достатъчно в това отношение. Сега това, което е необходимо е в, в следващите 100 дни би трябвало да се ангажираме да намалим емисиите с 50% от тук до 30 година. Но а, това не е единствената цел. Трябва да мислим за биоразнообразието, за а, цялата природа, и, а, от която зависим. Второ, за да успее този преход, трябва да а, почива на принципа на солидарност. Трябва да а, редуцираме драмати, драстично неравенството, економическо и социално. Трябва а, да е, стоварим е, товара от прехода на гърба на тези, които страдат най-много от е, промените, е нещо непоносимо. Жълтите жилетки именно ни напомниха за това. Същото, също тези, които всъщност се е, важен в случая ще бъде фонда за справедлив преход, но да се наказват е, тези, е, да се компенсират тези, които във всъщност замърсяват околната среда, е не е начина да се действа. Тези, които се ползват от изкопаемите горива, не би трябвало да бъдат компенсирани за това. Трето, зеления курс изисква последователност и е, взаимосвързано с е, публичната политика. Е, зеления курс предполага една преосмислене на нашата сълскостопанска политика на и по-специално на производството и услугите на световните пазари. Защото да Колкото до последователността, госпожо председател, вашия проект и вашите е, въпроси всъщност е, разкриват, укриват, е, разкриват проблема, но не дават ясен отговор как ще се, е, какво ще е решението. И в крайна сметка от кризата 2007-2008 във всъщност финансовия сектор продължава да бъде грабителски и е, зеления, а, а всъщност е, за да се осъществи зеления курс, е, ние трябва да променим и това. И, скъпи колеги, за пръв път трябва да се е, от половин век е, клуба Рим, от Рим е, ни обърш, още преди четвърт век, половин век ни бе обърнато внимание към опасностите. Преди 30, повече от 30 години в Рио Жак Ширак отхвърли факта, че нашата планета всъщност опроверга факта, че нашата планета застрашена от катастрофа. От тогава е, емисиите се увеличават непрекъснато, това е, подкопава биоразнообразието. Време е да е, се заемем сериозно с битката, да за това, което казвате, госпожо председател, като амбиция, всъщност ще изисква четири планети като нашата. Ние имаме само една и тя е малка. Госпожа Сардона от името на групата Идентичност и демокрация, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Аз трябва да кажа, че съм нова тук, обаче не мога да си представя добре че ще получа документите в зала и ще ги обсъждам веднага. Не знам, може би е хубаво да ги пратите поне час по-рано, явно. Обаче демокрацията функционира така в тази зала. Не е удобно да се дава на опозицията възможност да се чета, да прочете документите, които се обсъждат. Говори се за 50 стъпки до 2050. Някакви мечти, които виждаме само в книжките. До 2050 година. Мислили ли сте за социалното въздействие въздействие, за економическото въздействие на това, което говорите. Аз хубаво разбирам, Европейската комисия иска да бъде модерна, защото сега никой не ви обича, то е ясно. Искате, обаче е така да стреляте а, лозунги един след друг, едва ли е правилният начин или всяка грета, която се появи на момента, да я прегръщате. Говорихте за новаторство и качествени храни. Питам ви с качествени храни какво ще кажете за тунисийското олио, за тунизийските портокали и мандарини? Искате стандарти от нас в Европа, после обаче се подписвате търговски сделки с държави, които не спазват такива стандарти. Същото се отнася и за пластмасата. Продължавате да говорите за това, че не трябва да се ползва пластмаса, а подписвате търговски споразумения, където замърсяването си е ежедневие. Също така говорите за акумулатори и батерии, произведени в Европа. 70% от всички акумулаторни батерии по света се произвеждат в Китай, Япония и Корея. Знаете ли го това? Говори се, нали, започнахме с въглищата, минахме на стоманата, след това говорим за електричеството и почвам да се питам, не иска ли някоя държава изведнъж производителството което е хрумнал, им е хрумнало да си произвеждат, да ги направи общи за всички. Гражданите да плащаме за производството на една държава, на която това е в дневния ред. Говорите за 100 милиарда през следващите 7 години а вие сте тези, които след това гледате запетайките и да искате да се спазват до нула всички разходи, когато държавите трябва да си спазват пакта. Аз съм италянка, но това се отнася за всички страни, не само за моята. И на последно място. Оставам с впечатление, че за втори път чувам плана Юнкер – той преди говореше за някакъв мултиплициращ ефект. Слагаме едно евро, печелим 150% отгоре. И ми не стана това. Силно се надявам вие да можете в крайна сметка да, да виждате действителността и да минете отвъд лозунгите, а между другото това, което казахте, бяха чисти и прости лозунги. Благодаря от името на ЕКАРЕ. Председателя Легутко, заповядайте. Господин председател, госпожо председател, дами и господа, ще спра следните три момента. Първо, изправени сме пред необичайни обстоятелства. Обсъждаме мащабни промени, свързани с целите ни за климата и енергията. И то само 10 дни, откакто комисията е встъпила в длъжност. преди да са изпълнени действащите ни споразумения за климата. Това е амбициозно, но не е много разумно. Второ, в ЕКАРЕ се надявахме новата комисия да е по-предпазлива от предходната, да работи с държавите членки по силата на договорите. Член 15 от договора ясно гласи Европейския съвет определя политическите насоки на европейската политика. Европейския съвет ще заседава утре да обсъжда познайте какво – дългосрочната стратегия на ЕС за климата. Питам се, защо сме се събрали тук днес? Комисията се опитва да иземе тази инициатива от държавите членки ли? През 2015 Европейския съвет единодушно взе решение целите за 2030 година след много тежки и мъчителни преговори. А днешната цел климатична неутралност до 2050 година следваше да, следваше да мине по същия път. И правителствата на държавите членки не трябва да бъдат избутвани на страни по толкова важен въпрос. На трето място, госпожо председател, през последните месеци много чухме за зелената вълна, която минава през Европа. Но тази вълна, която стига до Балтийския регион и до Дунава е вече вълничка. Защо? защото в източна Европа може, прозира каква е тази стратегия. Тя е по-скоро объркана, повдига повече въпроси, отколкото да дава отговори. Целите надежни ли са, изпълними ли са, каква ще е цената за бизнеса. Вие ни обрисувахте рай. Кой не би искал да живее в рая? Но това дали ще убеди милионите европейци? За 10 дни, откакто е встъпила в длъжност, как така новата комисия е успяла да разбере колко драматично могат да се променят нашите економики след този зелен курс? Имате ли представа за социалната цена, освен личните трагедии, които, до които ще доведе този курс? На четвърто място, нещо, което исках да изпусна, но накратко ще го маркирам. За газа. Стратегията е непълно объркана тук. Газът ще е много важна част от декарбонизацията през следните години. Новото законодателство забранява бъдещите инвестиции в газ, което е доста объркващо. И така, в заключение, госпожо председател, ние трябва да се движим надежно и устойчиво. Иначе може да си говорим колкото искаме за цели, но те ще се лишени от смисъл, ако не бъдат изпълнени. Ако се опитаме да действаме принудителни, ефектът може да е пагубен. Благодаря, госпожа Обри от Гоя. Заповядайте. Euh, Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, дебата днес е различен от е, дебата друг път тук е, е, говорим за фундаментален проблем, който е, е, води до политическо разделение. Е, ние оценяваме това, че комисията ни представя план за действие, но е, но всички тези намерения не стигат до корните на проблема. Това, че ние всъщност разрушаваме нашата екосистема и води, всичко това води до неравенство. Вашите предложения за държавна помощ, за горското стопанство и така нататък, всичко е в добрата посока, но откъде ще дойде финансирането? В, говори се за много планове на действие, за стратегии, е, но малко законодателни мерки, реални законодателни мерки са взети. Е, вашия план, е, във вашия план са залегнали някои фундаментални противоречия е, по е, енергетиката. Как може да бъде достоверен един такъв, надежен един такъв план, ако няма ясен график за излизане от, от отказ от твърдите горива? По селско стопанство, как ще се, ще се подходи към задължението зелените площи за е, биопроизводство, е, по финансирането, е, конкретно кажете, ще трябва да се веде данък върху керосина, върху пластмасите и така нататък сега говорим за спазване споразумението от Париж, но е, този е, план е, не трябва да забравяме, че има човешко и социално измерение, освен екологично, защото обикновено най-слабите, най-уязвимите са е, първите, е, в първите редици на всяка, жертвите от всяка катастрофа. Не трябва да противопоставяме климатичната криза на интереса на хората да помислим за това, което прави Еммануел Макрон във Франция. Защото това, което се прави за климата е за и в името на хората. За да този нов курс трябва да има силен социален и екологичен аспект. Ето контрапроект на нашата група на левицата, Европейската левица. Днес ние слагаме на вашето внимание именно този курс новия курс, зелен курс, би трябвало да предвиди един сериозен план за инвестиции до, от сега до 50-та година трябва да започнем сериозни е, план, да, да се е, съставят и приведат в действие планове в, в е, областта на енергетиката, селското стопанство. освен това, би трябвало по отношение на свободната търговия да въведем принципа на солидарност и е, това са общите линии за екологичен и социален план, който ние поставяме на вашето внимание това е един е, пакт за е, бъдещето. Оставят ви три месеца преди да публикувате окончателния вариант на тази стратегия и е, ние бихме искали на комисията, е, от комисията да преразгледа своите планове е, и нивото на амбиция. Това е в името на планетата. Благодаря госпожа Еви от независимите. Благодаря ви, господин председателю. Госпожо председател, хубава е тази цел за неутралност спрямо климата до 50-та година, различните мерки, които предлагате, кръгова економика, залесяване и така нататък. Но остават много съмнения около вашия план. Къде ще намерим финансовите ресурси, за да можем да преобразим цялото общество и да няма вече климатични изменения. Европейската комисия казва, че имаме нужда от 260 милиарда годишно от сега до 2030 година. А Сметната палата преди време каза, че са нужни 1150 милиарда годишно от сега до 2030 година, за да направим това, което трябва да се направи. Мисля, че председа... госпожо председател, много сме далече от такъв план. Изправени сме пред едно епохално събитие. Сравнихте го с кацането на човек на Луната. Но силни сте, че имаме ресурси, защото за собствените приходи до източници трябва да кажа, че не бяхте голям, много смели. Няма да е нужно само да се рециклира или да се събират пластмасите от отпадъци. Трябва да помислим и за лостовите ефекти, които обеща вашия предшественик. Каква е ролята на ЕЦБ е, за изправенето пред климатичните изменения? И накрая, приключвам, ако искате да ви гледаме на сериозно, трябва да извадите зелените инвестиции от пакта за стабилност. Този пакт трябва да бъде преразгледан. Господин Пипер. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich begrüße den Vorschlag für ambitioniertere Klimaziele. Приветствам предложението за по-амбициозни климатични цели. Да, Европа има добри шансове да изгради е, глобалната си стратегия за, за индустрията. Сега говорим за 40% намаляване на емисиите от СО2. Предвид. А, е, но това означава е, неограничено приемане на природния газ Нужни ни е обаче и е, газопреносна мрежа, което също е част от решението. Става дума трето и за огромните, е, коли, е, че имаме е огромна нужда от е, зелен е, електроенергия, е, така да се каже. Е, но европейската енергийна е, промяна трябва да се разглежда в контекста на политиката на съседство. Освен това, технологично би трябвало да е неутрална нашата енергетика би трябвало да технологично неутрално значи да поставим ударение върху иновациите. това означава електротранспорт, но това е в този смисъл се радвам, че предстои един интересен дебат по темата. Благодаря. Госпожа Даля за половина. Благодаря. Идните години ще са време, в което трябва да планираме новия стопански модел. Европейски зелен курс може да е промишлената революция, която поставя в центъра социалните права, правата на работниците, устойчивостта и конкурентоспособността. Всеки един план, който цели истински резултати, трябва да бъде подплатен от задължителни мерки и цели не само на европейско равнище, но и на ниво държави членки. Мина времето, в което държавите членки отлагаха действието. Климатичната неутралност до 2050 година изисква намаляване на въглеродния диоксид до 2030 година и е сериозно преразгледана цел за 2040 година, за да дадем яснота на държавите членки и бизнеса, къде искаме да отидем и как. Нито един стопански отрасъл не трябва да се крие зад международни механизми и да протака действията. Всички трябва да дадат своят принос. Това включва и корабоплаването и въздухоплаването. Субсидиите за изкопаеми горива трябва да бъдат прекратени. Нуждаем се от политика, която насочва инвестициите към по-чисти технологии във всички сектори. Нуждаем се от новаторски начини за генериране на пари за тези инвестиции. Трябва да обсъдим как да мобилизираме най-добре пари от частния и държавния сектор, за да се реализират качествени проекти, да създават качествени работни места и да се подготви бъдещата ни работна ръка за прехода. Зеления курс мисля, че може да се превърне в основен имет на тази комисия и ние сме готови да работим заедно с вас, за да постигнем социални, економически и екологически резултати. Благодаря. Има искане за синя карта, само че нямаме време, тъй като вече сме превишили времето. Извинявам се, няма да приемем сини карти. Следващия оратор и моля ви, придържи се за времето за една минута, Мишел Камфан. Госпожо председател, госпожо, господин заместник председател, господин заместник председател, радвам се, че съм европеец и се радвам заради вас, защото вие представихте след 10 дни най-големия план за екологичен преход за цял един континент. САЩ се оттеглят от Парижкото споразумение, а ние увеличаваме скоростта. Ние ще бъдем с вас срещу онези, които не искат нищо да се промени или пък онези, които искат още утре всичко да се промени. Искаме да вървим по този път към този курс, защото това е единствения начин и обществото, и отделните райони, и индустрията да стигнат до климатична неутралност 2050 година. Много сме удовлетворени от това, че имаме нещо, което ще върви до 2050 година година, но и до 2030, както каза и е, колежката ми. Искаме да има задължения за 2030 година минус 50% или по-малко. Вие променяте, всъщност трябва да промените и споразуменията от търговски тип. Няма да подписвате повече споразумение, без да включите клауза за спазването на Парижкото споразумение. Това е един нов начин глобализацията да излезе е, на зеления път. Ние ще бъдем винаги до вас, госпожо председател и господин заместник председател. Благодаря ви една минута, госпожа Тосан. Госпожо Вандерлайн, това, което предлагате е страхотно, но това би било страхотно преди 25 години. Само, че сега не сме преди 25 години, а сме през 2019 се намираме в катастрофа. Това, от което имаме нужда е зелен курс, който предвижда намаляване с поне 65% на емисиите парникови газове до 2300, а не минус 50%, както предлагате. Спазвайте Парижкото споразумение, това е минимума. Това, от което имаме нужда е зелен курс, който да обръща връща гърба на изкопаемите горива и да не финансира тези, които унищожават планетата. Вие говорите за инвестиции, но не става въпрос е, за хиляда милиарда за 10 години, а за хиляда милиарда годишно. Вие смятате, че растежа е решение. Няма да стигнете далече, защото още мислите, че трябва да пощадите банките и международните корпорации. Зеления курс не трябва да е една скромна революция, истинска промяна на парадигмата. Економиката не е над природните закони. Зеления курс изисква адаптация на нашата економика нормативна уредба на изискването на околната среда. Имаме нужда от задължителни силни мерки да подходим внимателно, за да може бизнеса и държавите да спазят най-накрая климатичните си задължения. Нуждаем се от нов социален договор и екологичен договор. Нямаме право на неуспех. В бъдеще ще трябва да ви прекъсвам, защото времето напредне много за две минути. Господин Боркия. Благодаря, госпожо председател. Това, което исках да кажа на госпожа Фондерлайн преди да си тръгне от залата, няма как да стане. Не, че нещо лично, но а, с една много малка, много малка, подчертавам, част от нейното представене е нещо, което ми хареса. Но смятам, че за да се подобрят нещата, трябва да се фокусираме върху основните моменти. И се питам, къде ще намерим тези пари? Откъде ще дойдат да финансираме това, което всъщност е един нов план Юнкер, имайки предвид, че не може да се пипа бюджета по пакта за економическа стабилност. Аз а, не искам да защитавам големите инвеститори, които могат и 3, 3 милиарда да инвестират веднага. Говоря за дребните предприятия, за гражданите, които се притесняват от този курс. Те се страхуват страхуват. Те смятат, че мерки като тази а, могат а, да се предвидят без достатъчно мисъл, без достатъчна програма. Какво ще стане? Ще станат някакви много скъпи реклами, просто бъдат спечелени хората, а това ще засегне отрицателно живота им. А в трети страни такива неща не се случват. Например, китайците на пазара на стоманата. Ще ги санкционираме ли тях ние? Ще спре ли задушаването на нашата индустрия, което в момента е факт? Конкурентоспособността. Тя е един от големите проблеми. Засягат ни е международната конкуренция. Ако няма такава конкурентоспособност, какво ще се случи? Ще изчезнат работни места ще се преместят предприятия и ще отидат да мърсят или да цапат другаде. Всичко това ще бъде финансирано как? Ще вземе пари от земеделието ли, от кохезионната политика ли? Е? Какво да кажем на бенефициарите? Че ще можете е, да получавате малко пари, които ще ви дадат заради зеления план, но ще трябва да си затворите бизнеса. Съжалявам, не ви давам възможност да приключите, защото си прескочихте времето. Аз ли трябва да съм човека, който постоянно да ви съобщава лошите новини? Лошите новини. Имаме 20 човека, които са си е, дигнали картоните за това, че искат спонтанни изказвания. Никой от тях няма да може да получи думата, ако вървим с този темп. Тези, които получават думата, много ви моля, след 5 секунди, а, като прескочите, ще ви сигнализирам и след това ви взимам думата. Господин Вондра. Чнички, прочти комисия, програму сволава тънто... Добре, ще започна с следното. Защо комисията е, призовава парламента да слуша е, това, което е, тя казва, вместо да го направи на пресконференция? Защото е, да си помислим само за въгнеродния отпечатък, е, който ще прескочим с тези е, приказки два, в е, рамките на два часа. Наричаме го зелена сделка или пакта, всъщност това е революция. Ние сме консерватори и не вярваме в революциите. Да, ние искаме да се държим отговорно към е, планетата, към е, природата. Това е наш дълг. Но това не трябва да е за сметка на е, или цената на. Затова не трябва да бъде процедури, в които ще се противопоставят хората едни на други или пък не, не посилна цена, която ще предизвика нова революция би трябвало това да стане чрез едно добро сътрудничество между европейските е, народи. Не трябва да се превърне в е, ново комунистическо манифест е, този зелен курс aikaan vallankumousta. Благодаря. Консерваторите трябва да са спокойни. Това предложение няма нищо общо с е, революция. Нещата са прости. Трябва да е, намалим емисиите, да намалим е, въглеродните е, електронния отпечатък. Всичко това трябва да стане по един справедлив начин. Е, сега, достатъчно ли е, е за да бъдем е, въглеродно неутрални 2050 година, трябва първо да постигнем целите от 2300. Те трябва обаче да са достатъчно високи, достатъчно амбициозни Казвате, че 2300 е, емисиите е, ще паднат е, по-малко, отколкото иска от нас, очакват от нас учените. Това е неразбираемо. Би трябвало поне с 60% да занижим емисиите. И това няма да е достатъчно, тъй като в тази програма не са предвидени достатъчно средства за засилване намаляването на въглероден двокис и селското стопанство и, и производството, промишлено производство трябва да се пренастроят. Господин Корел, благодаря. Има положителни аргументи в хода на това представене, но още има много съмнения, свързани с изпълнимостта на вашата амбициозна програма. Нуждаем се от огромен бюджет, за да изпълним описаните цели. Знаем, че не всички държави членки са готови да го осигурят. Както посочихте, трябва да предотвратим сериозната цена на бездействието. Нямаме друг вариант. Трябва да действаме сега. Трябва да опазим планетата, трябва да опазим и пазара на труда. Трябва да инвестираме в научна развойна дейност, да упростим законодателството за предоставяне на достъп до фондовете. Нуждаем се от прозрачен диалог с гражданите. Трябва да обърнем внимание на най-бедните региони в континента. На предходното пленарно заседание обявихме климатична и екологична криза. Това е отчаян опит да обърнем внимание на проблема. Сега трябва да пристъпим от думи към дела. И то още сега. Благодаря. Господин Маринеско за минута и половина. Е, Благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател. Пунере пе маса, акума. Пред себе си имаме едно предложение и се надявам, когато сте го разработили, да сте говорили с всички генерални дирекции в комисията. А, така че то да почива върху нещо реализируемо. Имате законодателна програма, това е нещо положително. През едния период е добре да я изчистите, за да видите дали вашите предложения са координирани и да не създаваме проблеми в една сфера, като а, законодателстваме в друга. Всички тези предложения се надявам да почиват върху оценка на въздействието. И що се отнася до климатичните изменения и що се отнася до конкурентоспособността и работните места. Надявам се тези предложения да почиват върху консултации с индустрията и технологии, технологии, които в момента работят. Надявам се да предприемете мерки, свързани с използването на хоризонт. Нека да използваме хоризонт 100%, за да новаторстваме а не само за фундаментални изследвания. И така, може би, ще успеем. Също така, нека да погледнем какво се случва по света. Прекъсвам ви минута за господин Ертук. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да изкажа благодарност за господин Тиберман за усилията ви през последните месеци. Възползвам се от възможността, колеги, да призова всички вас наблягам всички е, нас. Нека да превърнем този европейски нов е, курс, този европейски курс в един нов е, зелен курс. Е, Спомните си за новия курс е, през 60 години в САЩ е, и други търсения е, по, в економическата политика е, доведаха до е, растеж и създаване на нови работни места. Това ни трябва за нашата зелена индустриална революция. Нашите инвестиции в нова зелена технология, като производството на акумулатори, на батерии и зелен водород. Това е което трябва да направим. Да също така и във връзка с зеления екологосъобразен транспорт, както в малките градове, така и в големите. Господин Дейли, за една минута. Господин Тимерманс, много е важно зеления курс да бъде сменен с син. Трябва да опазим моретата. Ние отравяме Балтийско море, извършваме свърх улов в Средиземно море. Обявяваме защитени морски зони, а те са на практика незащитени улова, който се изхвърля, в много случаи е по-голям от този, който се разтоварва. Но неуспеха може да бъде заменен с успех. Ние трябва да надграждаме върху постиженията. Трябва да възстановим богатото разнообразие на моретата. Трябва да изградим нови запаси. Устойчивостта трябва да е на първо място. Така ще можем да водим глобални преговори, да насърчаваме добро управление на световните океани. Госпожо заместник председател, изправени сме пред много екологични битки. Това е битка, която можем да спечелим. Нека да се възползваме от възможността. Имаме възможност да преобразуваме състоянието на моретата и да извършим една истинска промяна към по-добро. Благодаря за минута и половина, господин Бухейт. Да, колеги, вие внимавате повече от мен. За една минута, господин Нинисто. Благодаря ви, че ме коригирахте. Благодаря, госпожо председател. Науката е ясна. Хората на улицата искат спешни действия. Такива са дискусиите днес. Бил мини... бил съм министър на екологията и вие сте първата комисия, която смята това за широк подход и го е дала в портфела на много комисари. Но това е програма, която обещава, а не дава конкретни резултати. Ще вдигнете ли целта за 2300 до 55 10% или повече. Готови ли сте да има широка реформа в схемата за търговия с емисии? Ще увеличите ли целите за енергийна ефективност и за ВИ? тъй като енергетиката е в сърцевината. 75% от емисиите ни идват от енергетиката, така че този преход е най-важният. Искаме да работим с вас, ние зелените, но искаме действие и то днес успех. Thank you. And now for one and a half minutes, Mr. Buchheit. Господин Бухайт. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Европейския зелен курс е, всъщност е, почива на три обещания. Първо да се намалят емисиите, второ да се създават работни места и трето да се подобри качеството на живот е, редуцирането на емисиите е, е благородно намерение, макар че трудно може да смени това, да, да спре това промените в климата, защото е, само в само в 100 производства в 100 предприятия в Китай генерират такива количества, които трудно можем да съкратим а можем да си представим как ще натоварим допълнително нашите граждани с а, тези нови мерки. Автомобилостроенето, например, в а, родината на Ауди, където работя аз, а, се закриват а, стотици а, работни места. А, с зеления курс, а, госпожо председател, а, вие е, всъщност е, е, се вкарвате автогол, защото не трябва принципа на субсидиарност, трябва ни финансиране, трябва ни баланс между равнопоставеност и, и трябва ни технологична е, неутралност. Е, вашите е, фантазии за данъчно облагане всъщност само ни отклоняват вниманието. Да оставете ли на спокойствие да вземем сериозни решения? Господин Фиочи. Уважаема госпожо заместник председател и уважаема госпожо липсващ председател на комисията фон дер Лайен. Надявам се, че това не е знак за какво не предстои комисията да избягва изслушването на демократично избран парламент. Благодаря ви, приятели. Искам да посоча, че напълно подкрепям новия зелен курс, но имам две сериозни искания към липсващата председателка на комисията. На първо място да принудим САЩ, Индия и Китай да следват нашия път. Иначе нашият нов зелен курс ще е лишен от смисъл и контрапродуктивен. И на второ място, когато се изготвя оперативния план за постигането на целите, бизнес и работните места трябва да са основен приоритет, защото ние искаме всички отрасли да се преместят в Африка, Турция или САЩ. Благодаря. Благодаря за една минута, господин Ботанга. Благодаря. Вие говорихте за амбиции. В същото време с този план съм убедена, че е, ще трябва да си представим другите. Онези, които са започнали работа на 15 годишна възраст. На Петас на пета страница искате увеличаване данъка върху въглерода. Точно този данък а, възмути хората в Белгия, жълтите жилетки в Франция. Имате 125 милиона годишно, а, а, хора годишно, които живеят в енергетична бедност, които не могат да си стоплят къщите, които не могат да живеят достоинство, не могат да си запалят лампите. Не може хората да плащат за тази зелена сметка студента, Става дума и за студенти, които всеки месец в крайна сметка протестират на улиците, искат радикални мерки, а вие говорите за публични инвестиции. В същото време не спирате този подход на затягане на коланите и не спирате системата за търговия с емисии. Как ще обясните всичко това? За една минута господин Алаванос.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 ανάμεσα σε υπεριαλιστικά κέντρα όπως η Ευρωπαϊκή. В период на страхотна конкуренция между САЩ, Китай, Русия и енергийните гиганти, зеления курс е доказателство, че промените в климата се използват като оправдание, за да се наливат средства на големите, в големите фирми, които се конкурират. Е, това ще е, обслужва интересите на е, крупните капиталисти които ще спечелят милиони е, евро до 30 година, а ще наказва е, бедните с зелен данък, е, като се използва опасната доктрина за личната отговорност. Проблемите на хората за нямат нищо общо с износа на, на замърсени материали и отпадъци в трети страни. Това е просто проблем на рециклиране. Капиталистите, които търсят максимална печалба, разрушават околната среда само чрез централното стопанство, централно планирано стопанство без империалистическа експлоатация можем да постигнем целите Госпожа Монсарат, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Европа оглавява битката срещу климатичните промени и това е благодарение на НП Юнкер, Каньете и постижение като Парижското споразумение. Но не можем да правим крачка назад. Трябва да Настояваме всички региони в света да бъдат толкова амбициозни, колкото сме и ние. Нуждаем се от добро управление, за да имаме една чиста и здравословна планета. Европа трасира пътя какво трябва да правим срещу климатичните промени. Мисля, че най-доброто е зеления курс под егидата на Урсула фон дер Лайен. Не трябва да се ограничаваме до търсенето на жертви от крайната левица или пък от отричането на фактите от крайната десница. Борбата с климатичните промени трябва да върви ръка за ръка с економическия растеж, с разкриването на заетост. Хората, бизнес, фермерите, рибарите, семействата им всички те ще трябва да извършат прехода към една отговорна и чиста економика. Те трябва да получат пълния инструментариум, социално-економически мерки, обучение, за да няма никой, който да е оставен на страна. Искам да отправя послание към младите, които са нашето бъдеще. Вашия е най-добър съюзник е ЕНП. Ние винаги сме с вас. Ние работим за Европа, за планетата. ЕНП винаги е бил за прехода. Благодаря, госпожа Фрицон, за една минута. Благодаря. Господин заместник председател Тимерманс, сега се връщам от Мадрид, където така преговорите за нашето бъдеще. Европейския съюз ми се иска да е първия климатично неутрален континент – от енергетична гледна точка. Но е нужно лидерство на регионално, на местно ниво, но на национално ниво в Европейския съюз, държавите членки. Ние, социалист-демократите, винаги сме смятали, че и економически, и екологично, и социално трябва да вървим напред, но и трябва да има и равенство. В моята страна имаме правителство, което одобри законодателство за климата – Финландия, в Дания се мисли амбициозно за климата. Трябва да мислим за зелени работни места, новаторски работни места, зелен растеж. Thank you. One minute, Madam Thank you very much. Благодаря, благодаря за така многообещаващото съобщение от комисията. Изглежда, че след толкова поколение, всъщност вече е, имаме комисия, която е, се замисли за бъдещето ни. Е, чакам с нетърпение да видя тези амбициозни планове, преведени в законодателство, защото ни предстои тежка работа. Няма да е лесно. Комисията е готова. Парламентът със сигурност е готов. Е, Renew Europe, е, обновете Европа също, но аз се обръщам към съвета. Вие готови ли сте, защото все още има три държави членки, които е, блокират е, е, целите за неутралитет е, за климата, включително моята страна Унгария. И това е ужасно разочароващо. Надявам се, че можем да направим така, че реалните действия по климата не се превърнат в заложник на политически игри и компромиси, защото бъдещето, устойчивото бъдеще е за всички. Благодаря, господин Гиголд, за една минута. Да, това аз гордея, че съм европеец. Това е един добър так, е, ден, заедно с е, е, това, което се случва в конференцията в, на конференцията в Париж, но по-добра защита на климата е предпоставка за създаване на работни места, за конкурентоспособност и иноваторство, а не обратното. Ето защо не би трябвало да се оставаме и да, да поставяме непрекъснато спирачки на това. Важно е да имаме по-силни енергии енергийни, е, по-убедително е, енергийно данъчно облагане, но би трябвало това да се разчете на глава от населението. Противен случай няма да имаме подкрепата на хората. Е, такова е, силно социално измерение обаче липсва във вашето предложение. Иначе ние смятаме, че вашето предложение е конструктивно и искаме повече действия е, в областта на търговията, аграрната, в химическото производство, но мисля, че заедно сме на верния път. Нека сега да действаме заедно. Господин Мишел Живан. Госпожо председател, скъпи колеги, добър ден! Много е важен сегашния момент. За първи път нашият парламент ще бъде подчинен на екологията, една сложна система. Климатичните промени не са единствения проблем, най-важния. Отравянето на почвите, на въздуха, на водата – Споразумението с свободна търговия е също много важни проблеми. Нашето общо съкровище, биоразнообразието, е може би най-големия екологичен проблем. Ние трябва да напомним, че Нациите са гарант за единност на народа и само тогава може да се справят с екологичните проблеми. Ние трябва да предадем най-хубавото, най-богатото на идното поколение. Трябва да с... чрез семейните ценности. Само тогава можем да отговорим на климатичния проблем. Нормативната уредба не трябва да е в ущърп на малките и средни предприятия, които са гръбнак на нашите територии. Не трябва да е в интерес на глобалистите и многонационалните фирми. Трябва да се обърне внимание този зелен курс да не крие уеднаквяване на практиките и начина на производство, което ще унищожи нашите обичаи и традиции, нашата специфика на територията, което е неразривна част от нашето общество. И накрая, като французин, трябва да ви кажа, че е много важно да се обърне внимание на ядерния сектор. Ядрения сектор за военни и граждански цели е много важен за бъдещето. И мисля, че той може да се обърне, да, да се превърне в стълб на Европа на отбраната. Всичко, което е важно, желателно, госпожо, скъпи приятели, председателя прекъсва за една минута следващия оратор. Благодаря. Уважаеми колеги, госпожо председател, Гледаме напред към бъдещето, нужни са спешни действия, но най-вече днес имаме нужда от решения, които могат да бъдат финансирани и реализирани. Да, вие излязахте с интегриран план, което е нещо положително. Климатът, економиката, предприемачеството, новаторството са интегрирани, споменахте и кръговата економика. Смятам обаче, че това, което отсъства, е финансирането. Един ясен план за финансиране е нужен тук. Ако не се занимавате с тази тема, имаме два риска. Първо, няма да можем да постигнем целите, които заложихте и след това ще загубите доверието на гражданите по пътя. 10, дори 10% от емисиите на со 2 са от Европа. Това често забравяме. Искате да бъдете комисия на политиките. Включете това в геополитическата си мисия, ако обичате. Господин Гьонгоши. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че вие един от основните проблеми, измененията в климата, се превръща в, цент, е в центъра на вниманието на тази комисия и се радвам, че участвам в този дебат. Е, Безсъмнено, Европа трябва да е глобален лидер в този дебат и да заложи амбициозни цели. Но тези цели трябва да са и реалистични, те трябва да бъдат измерими и да са е, възможни, а не до е, 2050, а много по-рано. Е, по възможност до края на мандата на тази комисия. Така че ми се иска да видя междинни цели, е, за които тази комисия да отговаря е, разбира се, е, ние изгубихме над е, десетилетие, когато глобалните финансови пазари, когато на пазарите имаше възможности за финансиране и ликвидност, така че сега трябва да заложим тези оперативни цели и програми, за които можем да си позволим, за които можем да инвестираме и които можем да осъществим в бъдеще. Господин Линс, една минута. Госпожо председател, председател, скъпи колеги, Горди сме, че от днес нататък имаме амбициозна програма за климата до 2050. Е, разбира се, е, не трябва обаче да се заблуждаваме с амбициозните цели и да не мислим за отделните отрасли в Амбициозните, амбициозните цели за парниковия газ означават не само редуциране, но и съхраняване и улавяне. Би трябвало. Това е подхода към едно устойчиво управление на отпадъците също така. Тук Положително е и стратегията от полето до трапезата. Разбира се, трябва да се направи точна преценка на въздействието, преди да се вземат конкретни решения. Госпожа Бонафе. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател Тимерманс с колегите от Бюрото на социалистите и демократите. Днес се връщаме от Мадрид, където тече Международната конференция за климата КОП-25. Мисля, че сега ни гледат, а и ние гледаме. Гледат ни не само новите поколения, които излизат по улиците по света, защото искат по-чиста планета, планета, която обръща внимание, но и економическия свят гледа а, този нов курс, за да, да види каква ще е конкурентоспособността. Трябва да минем към фактите и виждаме решимостта на заместник-председателя Тимерманс. Манс който ще работи върху криговата економика и борбата с замърсяването с пластмаса. Така че сме изпълнени с доверие. Искам съвсем набързо да подчертая два елемента. Първия са ресурсите. Ако искаме индустрия, която замърсява по-малко или пък сгради с соларни панели, стоки, които могат да бъдат рециклирани, много се извинявам, че трябва да ви прекъсна, но трябва да бъдем стриктни с времето за минута господин Федерле. Благодаря, госпожо председател. Зеления курс може да е началото на един нов тип економика в Европа. Ако подходим правилно и съвместно, работим добре, ще създадем нова заетост, нова промишленост, технологии, ще доведем до новата ера, зелената ера, ще премерим от изкопаеми горба към зелена економика. Малко се притеснявам, че това, което липсва документите, е частта за биоекономиката, която ни дава сериозна възможност да направим преход от материали основани изкопаеми горива и химикали към зелени материали. Това е сериозна възможност за създаване на заетост в целия съюз. Това може да ни помогне и да стигнем до нов бум на европейската економика. Някой каза, че трябва да се намали економиката. Всъщност това предложение економиката ще се разрасне с разкриване на заетост и с нови стопански отрасли. Ако подходим правилно, може да послушам за световен пример, да покажем какво може да постигне една модернизирана економика в съответствие с биологичните и физическите закони на природата. Благодаря, госпожа Филип, за една минута. По целия свят ние мобилизираме милиони, за да защитим планетата си. Често това, в основата на това са млади хора. И, така че Европейската комисия следва нас и сега вече поема зеления курс от нас зависи е, техния е, зелен курс да бъде изпълнен, защото това не е, е, те не предлагат нищо ново, но не е твърде късно. господин комисар Тимерманс, вие имате възможност да се е, захванете и да решавате трите кризи пред Европа. Неравенството, демо, кризата с демокрацията и климатичната криза. Един истински нов зелен курс трябва да бъде на нивото на тези предизвикателства. Е, това е един е, вълнуващ поход през, е, през събранието на, на хората от цял свят. Този зелен курс не трябва да е една поредния празен лозунг, а трябва да бъде реалност. Господин Роланд за една минута. Благодаря ви, госпожо Магинес. Климатичната политика на Европейския съюз се провали. Тя доведе до, доведе до това, че цените на енергетиката се покачиха, докато а, тези в Америка са с 80% по-низки. Затова те имат и индустриален ренесанс. То е за наша сметка. Директивата за вновимите енергийни източници доведе до обратни инициативи или стимули, доведе до това, че а, тези огромни ветроцентрали пречат на птиците да мигрират. Е, създаде се един индустриален комплекс, който има огромен лоби в Брюксел. Биомасата е показва лицемерието. Гори се, например, много често а, е, дървесина, която идва от Луизиана – от данакоплатеца, британския данакоплатец, идва субсидията. Това е, е стъпка назад. Този зелен курс ще доведе до деиндустриализация. Ще се разруши природата, ще се разрушат европейските економики. Това ще лежи на вашата съвест. Господин Тобе за минута. Так, е, фру Талман. Е, ви, свенска модератор, е, ние, шведи, се радваме от представянето на зеления курс. Хубаво е, че имаме климатични амбиции на ниво Европейски съюз, но трябва да видим какви ще са нашите мерки. Ако реално искаме да се отървем от мръсните начини за производство на енергия, от изкопаемите горива, трябва да има по-голям дял на възобновяеми енергийни източници – също така трябва да има и повече ядрена енергия, която не е свързана с въглероден диоксид. Трябва да говорим по този въпрос държавите членки. Комисията трябва да разбере, че това е много важен елемент от съвместната ни работа, за да постигнем реално тези амбициозни цели в сферата на климата. Ако искаме Европа да послужи за световен пример, трябва да имаме чиста политика, трябва да работим за растежа, за благосъстоянието. И така ние можем да подкрепим тази политика, която да е в интерес на, граждан, на гражданите и трябва да насъщаме този модел в световен план. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин заместник председател. Няма да е, губя време като поздравление към вас за това съобщение днес, но един, въпрос, един проблем е, привлича вниманието ми. Е, Плана за, е, на финансиране на този нов е, е, курс, той не е много ясен. Как ще решавате тези сериозни предизвикателства в бъдеще? Е, например, трябва да се помисли за, за е, разграничаване между вноса на стоки и вноса на СО2. Е, разбира се, това са много често стоки, които се произвеждат е, с по-ниска себестойност, по-ефтини, но пък и е, замърсяват по-голяма степен е, околната среда. Във вашето съобщение се споменава този риск е, и вие казвате, че в такъв случай ще е, въведете съответните мерки, но тези мерки трябва да бъдат въведени сега тях. Госпожа Мюлер, госпожа комисар, говорите, е, засягате два въпроса, които особено, на които особено държа. Е, радвам се, че е, вие обявихте една нова стратегия за горите. Всичко друго ме притеснява, че тези е, понятия, които използвате, са все още неопределени и трябва да ги обсъдим допълнително. Новата стратегия за горите трябва да, и, е, да, да има многофункционална роля. Следващото е, от полето до трапезата. Е, очакваме устойчиви хранителни вещества, но до сега виждам само допълнителни ангажименти е, за, е, за селскопанските производители. Няма комплетни предложения за съхраняване, за складиране, например, на селскопанско производство. Устойчивостта на хранителните продукти не е само въпрос на производството, а и въпрос на на обработката на, на обработка на търговия, на вносни стоки. Тук вече комисията трябва да помисли как конкретно да допълни своите планове. Господин Кав. Госпожо председател, господин заместник председател. Днес вие правите една важна стъпка, представяйки Европейския зелен курс. Радваме се. Радваме се, че това се случва. Чакаме вече доста време това да се случи. Климатичните действия, казват някои, струват много, заплашват свободите ни. Казват по-бавничко. Мисля, че трябва да надскочите тези мнения и да покажете резултати, защото не може да се сложи цена на планетата, която е здрава и безопасна. В Ирландия 140 000 души живеят в домове, където има гниене или влага. Искаме нова сделка, която дава топли домове, справя се с енергийната бедност е, разкрива работни места и изважда хората от бедността. Лошото качество на въздуха убива по милион, половин милион души годишнено. Искаме да се спрат изкопаемите горова, да се насърчат ВЕИ и да има една по-безопасна, по-здрава планета. Вашият е, комисар по транспорта се срещна обаче на първата си среща с 10 авиолинии. Защо трябва да имат е, priority boarding, а не ние? Благодаря ви. Следващият оратор – за една минута е госпожа Донато. Президенте. Извинете, Дамато. Благодаря. Извикахте ни спешно да представите тази сделка. Обаче си отидахте, госпожо председател. Сега така ли ни уважава Европейската комисия за единствената демократично избрана институция? Извинявайте, но трябва да кажа, че това много ни тревожи. Надявам се това да не са само обещания. Господин заместник председател, вашата комисия не може да си позволи а, да разочарова хората, които искат да работят в сигурност, да ядат сигурна храна и така нататък. Ще бъде ли сигурен вашия план, че ще бъде постигнат? Скептично гледам на него. Първата революция трябва да започне всеки един от нас защото не може да искаме растеж на всяка цена и не може да настояваме за макроекономическите правила и трябва да се извадят от общия пакт тези инвестиции. Добре, но говорите и за газ. Преход за индустрията, за производството на стомана. Как ще стане това? Не може да си измием ръцете с този фонд за справедлив преход. Нужна е визия – Thank you. Много ви благодаря. Господин Бузек, заповядайте. Преводничонца, пане преводничонце Тимерманс, всички państwa Unii Europejskiej подписали поразумение Париж. Всички държави членки e, подписаха Парижското e, поразумение. Значи, зеления e, курс е, има обща подкрепа, се радва на обща подкрепа, както и нашите цели по климата. Тук става дума не само за климат, но за чист въздух и чисти е, море, води, чисти морета. Е, нашия зелен е, е курс показва, е, ще покаже какво можем да направим. Е, трябва да открием и нови работни места. За да стане това, трябва да възприемем една е, здравословна политика. Първо да мислим за а, целите до 2300, след това да анализираме е, ефекта от мерките ни и да не забравяме различията между различните региони в Европейския съюз. Ето защо ни е необходима специална програма Имам предвид е, фонда за справедливо адаптиране към промените. Господин Рамос, за една минута. Да, извинявайте. За една минута господин Ника и след това е колегата Родригес Рамос. Благодаря. Господин Тимерманс, Поздравления за това, което представихте днес. Конкретен пакет, който ни вдъхва много надежда за бъдещето на европейските граждани и Европа. Вие казвате нещо много важно тук, а именно всички граждани, държави, членки, региони трябва да бъдат подпомагани. Никой не трябва да бъде оставен на страна. Фонда за справедлив преход. Той бе представен миналата седмица и за Румъния Разходите за постигане на целите за 2300 година са почти 40% от брутния вътрешен продукт. Почти 80 милиарда евро ще трябва да бъдат изразходвани до 2300 година за тази цел. 8 милиарда годишно приблизително. Това е голяма сума. Трябва да се погрешим за въгледобивните региони, където живеят много семейства – защото това ще е сериозно бреме за тях. Трябва да осигурим енергийна сигурност. Разчитам на вашият ангажимент и на ангажимента на Европейската комисия, за да постигнем целите за 2300 година. Госпожа Родрикс. Благодаря, госпожо председател. За първи път комисията идва, за да представи зеленият курс. Това показва и политическите ви приоритети, за което ви благодарим. Това са амбициозни мерки за климатично законодателство. Искаме да постигнем до 50-та година климатична неутралност. Искаме да защитим и конкурентоспособността на нашата индустрия. Тя ще няма да замърсява, ще бъде новаторска, ще защитим биоразнообразието и фермерите с един нов подход в земеделието. Това е едно предизвикателство а, и възможност. Това е една нова стратегия за растеж на този континент. Е, така ще бъдем водещи в технологиите. Всички те ще бъдат зелени, но ще създадат и нови възможности за нашите дружества. Всичко от това по време на един преход, който трябва да бъде отговорен, трябва да бъде социално приобщаващ. Може да разчитате на моята група да ви подкрепи. Благодаря, госпожа Дел Кастио, за една минута. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател. Безсъмнено е, е спешно да водим битка с глобалното затопляне. Също време, но обаче не можем да заблуждаваме хората. Е, важно е европейската индустриална политика, е, която е, може да развива технологии, която всъщност може да съкрати емисиите, да засили глобалната ни конкурентоспособност. Това поставя технологическото новаторство в центъра на вниманието ни. Е, и също времено важно е да се съкрещават емисиите. Трябва да е, се вземат конкретни решения за финансиране на е, технологиите и новаторството, рамковата научно-изследователска програма, например. Срещата в Мадрид създава, да, предлага възможности за правителството, но ние трябва да помислим за това как е, е, трябва да вземем решителни действия срещу изменението в климата. Съгласни сме по това всички, но трябва да вървим на, да погледнем честно в очите проблемите. Госпожа Маркес. Благодаря, госпожо председател. Уважаем господин заместник председател Тимерманс, Европейски зелен курс трябва да е сериозно амбициозен трябва да осигурява устойчив растеж, който да е справедлив и приобщаващ се Европа за едното десетилетие. Тази амбиция може да се ползва с доверие единствено ако мобилизирам необходимите финансови ресурси за нейното изпълнение. Това ще е от особено значение. ЕЦБ може да играе много важна роля – Очакваме новата многогодишна финансова рамка. Продължението, което ще бъде обсъдено от съвета утре, е неприемливо. В допълнение, то изцяло противоречи на политическите изказвания на нашите лидери. Ако гледаме сериозно на борбата срещу климатичните промени, европейския бюджет трябва да бъде увеличен. Прехода трябва да е за всички и да се реализира от всички. Всички държави членки трябва да подкрепят този преход. Благодаря. Следващия оратор за една минута. Е, е, Благодаря ви много, госпожо председател. Господин комисар, смятам, че трябва да се предприемат мерки за климатичните изменения. Времето става все по-непредвидимо, все по-крайно, но това а, не може да се прави само ако една държава участва. Нужно е да се направи от всички държави и всички дружества. Това ще стане обаче, ако погледнем какви са предизвикателствата и видим а, какви са те, иначе няма да успеем. Имаме нужда от подкрепа. Няма смисъл хората да не могат да си платят сметките или економиката да влезе в рецесия. За това ви призовавам да бъдете реалисти, когато говорим за този зелен идеализъм. Нужно е здрав разум, нужни са правила, които да почиват върху научни принципи. Трябва да видим какво ще е въздействието, например схемата за търговия с емисии. Трябва да се създадат работни места, трябва да се използват економите на мащаба, които имаме независимо какво мислим, не разполагаме с лукса чисто и просто да работим емоционално и да изключваме, например, ядрената енергетика, защото не ни харесва. Благодаря, господин Бушой. Благодаря, госпожо председател. Халим, промените в климата са един от най-сериозните и неотложни проблеми. Обеден съм, че зеления курс ще е, даде отговор на това предизвикателство и сме, е, съм е, решен от името на нашата група да допринасяме за това защото трябва да постигнем един е, справедлив е, и интегриращ е, преход. Стъпвайки върху успеха на енергийния съюз, ние трябва да засилим усилията си, да подобрим енергийната ефективност, да ускорим енергийните, създаването на нови енергийни технологии и да работим за енергиен единен пазар. Трябва да работим и по посока на новаторството и цифровизацията, увеличаване броя на работните места, също време да оставаме конкурентоспособни и да гарантираме растеж. Благодаря. Госпожа Ван Бремт, Бремт една минута. Благодаря, госпожо председател. Учените се произнесяха преди много години – Младите хора гледат сериозно на този въпрос. Сега имаме европейски зелен курс. Що се отнася до нас, това не е просто екологична програма за борба с промените в климата. Това е европейски проект не само за идните няколко години, а за идните няколко десетилетия. Освен инвестициите, това означава, че трябва да разгледаме какъв е потенциала да използваме всички европейски граждани. Помислете за правото на чист въздух във всички градове. Помислете за стотиците хиляди работни места, които ще бъдат създадени. Относно съкратените работни места, те трябва да бъдат запълнени с други нашата сметка ще станат по-низки, защото ще инвестираме в енергийна ефективност. Това ще е нещо много важно, което трябва да бъде взето предвид в зеления курс. Следващо оратор за една минута. Премисто председател комисия, ваш концепт е в много огледах заложен на фискал... Господин заместник председател, вашето предложение е, е, почива върху финансови инструменти и ня, не се съмнявам, че всички ще усетят това. Сигурен съм, че и вие искате е, да имате подкрепа на гражданите, но това може да стане само ако е, сте. Е, е честни и към себе си, и към е, останалите. Е, не е, само да декларирате какво искате, а да помислите какво, е, какво ще е въздействието. Така че трябва е, вашето предложение да бъде базирано около една е, е, реална оценка на въздействието за много региони. Трябва да видим как ще се отрази на региони с е, е въгледобивни мини, е, с е, е металургични комбинати, е, там е, е, това няма да се отрази добре. Излежда чудесно на хартия. Въпросът е обаче как ще постигнем тези цели. Мисля, че трябва да бъдем открити и към енергийната, към ядрената енергетика, която не генерира емисии. Е, ви благодаря ви, че бяхте така любезни с мен. Трябва да приключим до и 10. За това ще трябва да отменя процедурата за спонтанни изказвания. Съжалявам, не съм го решила аз, просто съм задължена да го направя. За една минута давам думата на госпожа Тот. Благодаря. Е, госпожо председател, аз е, се радвам е, на този план. Това е първия план за е, защита на нашата планета и целият континент. Ние в Европейския парламент работим максимално е, бързо да, бъде, да се намерят решения е, на е, тези промени в климата. Затова е, ние ще е, дадем нашата подкрепа. За да бъдат постигнати целите до 50-та година, трябва да имаме съответната финансова рамка, е, да, която да отговаря на интереси на гражданите и която да не прехвърля на гърба на потребителя допълнителните разходи цените на, енергетика, на електроенергията не трябва да а, нарастват. А, трябва да работим по енергийната ефективност а, и енергиен неутралитет. Би трябвало, а, освен това, а, не е достатъчно да имаме а, един амбициозен а, зелен а, курс. Трябва да помислим за защита на потребителя, за конкурентоспособността на европейските производители. Благодаря, господин Декастро. Госпожо председател, господин заместник председател Тимерман, скъпи Франци, ние сме изправени пред спешно положение, което от глобален тип има все повече климатични катастрофи, които засягат нашите граждани и нашите земеделци. Имаме нужда от общ подход, координиран подход, за да се изправим пред това предизвикателство. Амбициозният курс, който бе представен днес на гражданите, всъщност представлява точно поемане на тази отговорност, за която говоря. Без участие обаче на нашите земеделци, възможността за смягчаване на климатичните изменения става нереализируемо. Европейските земеделци трябва да бъдат ръководени и да бъдат стимулирани да направят допълнителен скок, за да дават услуги, които да опазват околната среда и това да помогне на всички. Скъпи Франц, предложението за реформата на ОСП, по която работим, дава на държавите членки да планират тази стратегия, която да преодолее това споразумение. Става дума за ренационализация за Европейския фонд за селските райони. Не, нужна е по-обща и по-силна политика, за да може наистина това да бъде ключа за преодоляване на климатичните изменения. Господин Кели за минута. Благодаря, госпожо председател. Поздравления на госпожа фон дер Лайен, която се яви днес тук, само 10 дни след като встъпи в длъжност и представи своите амбиции и цели. Напълно съм съгласен с това, което каза и ще й помогна за постигането на тези цели. Госпожа фон дер Лайен обеща никога да не бъде оставена страни. Обявяването на механизма за справедлив преход е нещо много хубаво. най-вече за някои региони в Ирландия, за въгледобивни региони в Полша. Когато привлечете всички, тогава може да постигнете успех. И накрая искам да кажа следното. Моята държава изоставаше до момента, но и аз и вие, госпожо председател, и всички наши колеги ще направим така, че да вземем водеща роля в тази област от сега нататък. Благодаря. Госпожа с една минута. Благодаря. Е, прехода към устойчиви общества е е, е възможен при определени условия. Ясно е сега обаче, че някои правителства не желаят да действат и те блокират е, закон, например, за е, инвестиции в екологията, което е странно. Ние трябва да мобилизираме тези средства. Трябва ни социален и устойчив климат. Не ли трябва, нямаме нужда от задълбочаване на пропаста между бедни и богати. Така че ще ви помоля да да помислите за климатична хармония, например, инвестиране в нови работни места, хора, които работят в замърсяващи индустрии, тези, които си търсят все още са пазара на без... които не могат да стигнат до пазара на труда. Трябва да сме първия континент, който 50-та година ще бъде климатично неутрален. Това означава да има да поставим верните хора на вярното място и на, във верния момент, за да постигнем напредък. Госпожа Куна. Този председател, е, този зелен курс е, обещава неутралитет до 2050-та. Радвам се, че в различни слови на обществото е, са влечени кръговата економика, биоразнообразието, устойчив транспорт, законодателство в областта на химическото производство, на химията, нашите производители, нашата индустрия трябва да се реформира, обществото трябва да се обнови, е, трябва да наблегнем на иноваторството в Европа, е, нашите производители трябва да се възползват от това е, и като същевременно останат конкурентоспособни в бъдеще. Трябва да се помисли за нещо, например, за още нещо, например, някаква такса върху въглепроизводството или е, е, системите, преразглеждане на системите за търговия с емисии. Е, госпожо председател, господин е, Тимерманс, е, е да, е, промените в климата са едно от най-сериозните предизвикателства в Европа. Европейския зелен курс може да даде отговор. Е, кохезионната политика е един от най-важните инвестиционни инструменти на Европейския съюз. Тя от сега поставя ударение върху върху климатични мерки. В бъдеще трябва да го направи още по-убедително е, и е, защото ние работим е, по бъдещата кохезионна политика. Но не трябва по-силна подкрепа от страна на държавите членки, които в момента се въздържат и възпрепятстват това. Трябва солидно да бъде финансиран този зелен курс. Това означава, че ще ни трябват нови средства, пресни, нови средства, за да може европейската битка с измененията в климата да бъде е, справедлива и да не е, е за сметка на един или друг. Е, трябва участието не само на Комисията и Европейския парламент, но на държавите членки. Благодаря, господин Амаро. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Това ново предложение което чухме днес, е нуж... се нужда от реализъм и от финансиране. Зеленият курс трябва да бъде пакта за растеж. Всички знаем, че новите предизвикателства изискват нови методи, нови технологични, финансови ресурси. Планът от фермата до вилицата е много важен – Земеделските стопани, фермите са ни нужни, ако искаме въобще да имаме нещо, което да сложим на масата си. Затова хората не може да напускат селските райони. Традиционни продукти са нужни е, за дома, за да може и хората да останат по селата. Сигурност, продоволствена сигурност, борба с климатичните изменения са изключително важни и те са част от решението. Господин Амаро, Заместник председателя Тимърманс има думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, внимателно изслушах този дебат. Много ме вълнува факта, че парламентът изгръжди принцип на подкрепа на Европейския зелен курс. Това е чудесно начало на един доста труден път трябва и двете институции да се съсредоточат върху всички елементи, които са необходими, за да има ефект от зеления курс. Искам да кажа да поздравя Грета Тунберг, че е номинирана за човек на годината от списание Time. Това е много добър знак, че това поколение, нашите деца, играят водеща роля – и като родител няма нищо по-хубаво да видиш как децата ти водят играят водеща роля. Но това не е единствената причина, поради която сега трябва да действаме. Трябва да действаме сега, защото фактите ни гледат в очите. Ако вие сте един отговорен депутат, ако сте отговорен член на комисията, ако сте гражданин, родител – не може да си позволите лукса да пренебрегвате фактите. Вижте какво се случва в Гренландия. В световен план с климата, превръщането на земя в пустиня, страданията на хората заради тази хаотична земя. Вижте какво случва с биоразнообразието в момента. Не можем да си позволим лукса да пренебрегваме всичко това. И вижте какво още се случва. Намираме се в средата на четвъртата индустриална революция, която ще промени економиката, индустрията, независимо дали ни харесва или не, независимо дали правим нещо или не. Въпросът пред нас като европейци днес е ще се опитаме ли е да овладеем тази промяна в парадигмата или просто ще стоим с кръстени ръце и ще я гледаме и ще позволим на други да я контролират. И ние ще бъдем просто субекти на решенията, взети от други. Това е принципният въпрос. Зеленият курс не е проект. Това е пътна карта, ръка протегната към вас и към всички заинтересовани страни – бизнеса, НПО-та, синдикати, граждани, градове, региони, да вземете участие в една дискусия как ще реорганизираме справедливо нашето общество, за да почива то на ценностите, които отстояваме. Това трябва да го направим, защото майката Земя – и е дошло до гуша от това поведение. Е, както знаете, тя съществува хилядолетия наред, без хора. Тя е съществувала, ще ще може да съществува и хилядолетия наред без хора. Нека да направим така, че да съществуваме съвместно с нея, за да може и човешкия род да продължи да съществува още хилядолетия. Това е отговорността ни към нашите деца. Много често бе казано, че това ще е скъпо. Да, но не забравяйте каква е цената на бездействието. Това се вижда ежедневно. Бе казано. Трябва да вземем правилните решения. Да. Ето защо всяко предложение на комисията ще бъде оценявано от гледна точка на своето въздействие. Оценката на въздействието ще е важна част от нашия анализ. Но ние ще действаме бързо и комплексно. Например, за да определим точно какво трябва да е намалението за 2030 минус 50 или минус 55 на 100. Нуждаем се от оценка на въздействието, но тя трябва да е готова рано през лятото до година, за да може Съюза да е достатъчно добре готов и да има закон за климата, за КОП-26 в Глазго, за да поеме водеща роля. Аз ще се върна в Мадрид и ще представя зеления курс утре. Посланието от Мадрид е нуждаем се от европейска водеща роля. Някои от нас се чувстват несигурни. Какво трябва да направим? Ако Европа поеме водеща роля, може да тръгнем заедно с нея. Проведох среща с министри от много държави, които казаха климатична неутралност до 2050 е хубаво. Може да направим и ние същото. Китайците питаха, ще имаме ли колективна глобална водеща роля по въпроса, да или не. Трябва да проработим по този въпрос. Ако работим в съвместно, въздействието ще е много по-голямо. В крайна сметка, от ключово значение е парламента да играе водеща роля заедно с комисията, за да убедят държавите членки съвета да постъпят правилно. И ако запишем в законодателството, че през 2050 Европа ще е климатично неутрална, то ще можем да очертаем процеса от тогава назад до днес, да определим какви ще са ни плановете. Тогава ще обсъдим нашите планове за схемата за търговия с емисии, за самите емисии, за данъчното облагане или за някоя друга област, да направим така, че економиката е кръгова и се разкриват нови работни места. И накрая нещо много важно – най-големият риск, според мен, е тези, които са най-уязвими от климатичните промени. Да са най-уязвими и от отговора на климатичните промени, да започнат да се противопоставят на зеления курс, защото смятат, че ще бъдат уязвими и да прекратят зеления курс, да се противопоставят на зеления курс. Те ще са първите жертви, които ще паднат, ако не подходим правилно. И именно заради това, много важен момент, ако зеления курс няма социално измерение, той няма да успее. Ако той не учита най-уязвимите региони, минните региони и така нататък, няма да се увенчая с успех. Нуждаем се от солидарност с уязвимите лица и региони, за да направим така, че да се реализира зеления курс за всички наши граждани. Господин Ланге спомена за човека на луната, Man on the Moon. Аз изпомням изказването на Джеф Кенеди. Леко ще го премене. Ние избрахме да отидем до луната – ние избрахме в нашия случай климатична неутралност 2050 и ще направим всичко останало не защото е лесно, а защото е трудно. Защото тази цел ще служи за мерило на нашата квалификация и усърдие. Това предизвикателство го приемаме, това предизвикателство няма да отложим неговото решение и ние възнамеряваме да спечелим битката с него. Благодаря. Благодаря, господин. Благодаря, господин заместник председател Тимерманс. Благодаря на всички, които се изказаха. Това е края на нашия дебат. Гласуването ще бъде по време на януарската сесия през Идната година протоколът ще бъде одобрен от парламента. Също на следващото ни заседание прекъсвам сесията на парламента. Благодаря ви.